Протоколът се приема. Господин Димитър Стоянов е оттеглил искането си от 8 ноември 2011 година за защита на имунитета му. Комисията по правни въпроси е взела предвид това и е преустановила процедурата. Групите на социалистите на Обединена